ни на правната комисия, която е компетентна по тези въпроси. Компетентната комисия информира председателя, че има решение на съда в Букурещ за гражданско дело, заведено срещу Виктор Буштинаро. Приключи процедурата по е, разглеждане на неговия